бройка, utan att förbruka. На политика, която да ни дава възможност да се осигури нормално възпроизводство на рибните видове. Не, тази есен ще се постараем да постигнем споразумение за начините на контрол, е, така че постигнатите договорености да се изпълняват. и ще видим какъв ще бъде ефекта върху количествата риба в моретата. Много е важно да отидем под, да предприемем повече мерки и да бъдем по-амбициозни, отколкото сме били до сега. по отношение на ресурсите, които ни предлага земята, искам да кажа, че ние трябва да се опитваме да култивираме, да отглеждаме, без да разрушаваме. Независимо от това дали става дума за обща сълскостопанска политика или по политиката в областта на горите, ние трябва да се стремим към възобновяеми енергийни източници и към действия, насочени към това да се оползотворяват по-добре е, всички у е, нези ресурси, като слама или го отпадъци от горите. Е, да стараем да опозотворяваме в по-голяма степен, отколкото до сега, биогазът. Някои страни са по-напред от други, но ние трябва да използваме максимално положителния опит. По този начин ще успеем да се освободим от зависимостта от петрола и изкопаемите горива. В Швеция Както знаете, Швеция е индустриализирана страна, страна от севера, страна в която през зимата е студено и 20% от, от енергията ни е от възобновяеми източници. За... Е... Използват се... Използва се целият потенциал, с който разполагаме на своя територия. Солидарността е много важен елемент. Например, когато възникне пожар или ерозия, или друга, друг природен катаклизъм в една или повече държави членки, трябва да знаем, че е необходима проява на солидарност. Ние работим заедно в тясно съдействие тогава, когато възникне катаклизъм. Вече е предвиден механизъм, който дава възможност да се освободят определени ресурси те да бъдат насочени към онези, които имат най-голяма нужда от тях. От 1 юли, за да ви дам един пример, има два плана за действие срещу пожарите и тези планове се финансират от общностни средства. Целта им е да бъдат задействани при пожари в рамките на Европейския съюз. Мога също така да добавя, че ние осъществяваме контрол и върху обща съскостопанска политика. Миналата година, през ноември миналата година, проведахме един такъв контрол и тогава решихме да прехвърлим някои средства, за да могат те да се използват за преодоляване на новите предизвикателства. По този начин ще разполагаме с повече финансови средства, за да реагираме на последиците от климатичните промени. Също така, благодаря на тях, ще могат да се предприемат и съгласувани действия в случай на пожар, което до сега не беше възможно. По отношение на Балтийската стратегия, да, за Швеция това е много важен приоритет. И този въпрос засяга цяла Европа. Той засяга и е, съседните, е, страните, които са съседни на Балтийския регион. Е, по отношение на емисиите. Е, трябва да имаме предвид, е, че от транспорта и от селското стопанство се освобождават е, големи количества емисии. В рамките на плана за действие за Балтийския район Европейския съюз Искам да кажа, че Европейски съюз прие, прие директива за нитратите, особено в селското стопанство. Раз... Влязоха в сила и други регламенти, чиято цел е да се създадат безнитратни зони. Целта е да се ограничат щетите и вредите от селското стопанство, транспорта и други човешки дейности. Господин председател, мисля, че успях да отговоря на повечето от въпросите, които ми бяха зададени. Имаме възможност за още изказвания. Кристина Котинес има думата сега. Благодаря, gracias, señor ministro. Intentaré ser ще се опитам да бързо да задам моите въпроси. Първо, един въпрос по две неща. Селско стопанство и вода. И въпроса с пестицидите. Всички учени поделят една идея. Тези, които се занимават с вода, с промяната в жизнения цикъл, пестицидите, всички това а, води до това, че не може да се използва един и същ критерий. Например, дъждовният цикъл е съвсем различен. Промяната на климата ще се отрази върху пестицидите и между селските стопани, между учените има разногласие относно това, как северните страни работят по въпроса с пестицидите. Много продукти има на черния пазар, които идват от Китай и хората не могат да бъдат оставени без защита. Затова попитам, кога ще се заемете с този въпрос? Още тази година се надявам желая при шведското председателство да се признае, че има две зони. Атлантика и Средиземноморието, където има различни аспекти. Кога ще се признае това? Учените вече са го признали. Втория въпрос. Относно изхранването и безопасността на храните. Кога ще има подход по тези неща? трябва да следваме определени критерии, но има други продукти, които отговарят на други критерии. Трябва да има взаимност и по тази тема. Благодаря. Тачана Саво сега има думата. Благодаря, господин председател. Господин министре, Вие подчертахте колко се стараете да осигурите здравословно снабдяване с храни. Няколко думи за биостопанството, за екологичното земеделие. Каква сума, от какъв порядък искате да използвате за екологичното земеделие и за земята, за него? Карл Шлютер сега ако някой иска думата, още два-три въпроси може да бъдат зададени на господин министъра. Кайл Шрител има думата. Благодаря, господин председател. Искам да се спра на, на нано обозначението. Европейският парламент поне в моя доклад по нанотехниката, има едино мнение, има специфичен а, доклад по норохраната, съвета против това обозначение ли е при наночастиците или нанодериватите, или как съвета гледа на това? И още един въпрос по обозначението на генномодифицирани организми в храната за животни, в оража, преди изборите парламента гласува по този въпрос, че иска да се обозначат животните, които са хранени с геномодифицирани храни. Кога комисията ще бъде готова по този въпрос, съвета след това може да също да обсъди това. Това е въпрос, който се интересува много европейци. В съвета говорите ли по този въпрос и ще предприемете ли мерки за това? Франсуа Костет. Благодаря, господин министър. Искам да повдигна един въпрос, свързан с Алпийския масив във Франция. Ня... Някои практики в говетовътството зачитат изискванията на биологичното разнообразие, но животновъдите се натъкват на един опорит проблем, свързан с, с съвместимостта между отглеждането на животни и опазването на околната среда може би трябва да се предложат някои мерки, които зачитат спецификата на животновътството в тази част. Трябва да има баланс между селското стопанство, между животновътството, вълците вълците и овцевътството. Друг проблем е свързан с, с намаляването, с срива цената на млякото. Производителите на мляко в Франция не могат да покрият разходите си, не могат да покрият инвестициите си в млекопроизводство, което да зачита околната среда. Необходимо е да направим така, че да отговорим на изискванията на потребителите, за, да опазваме околната среда и да спомогнем за намаляване на емисиите, тъй като когато се внасят стоки от друг континент, решението едва ли е най-доброто. Ето защо аз искам да попитам дали шведското председателство има желание да предложи конкретни мерки на този неотложен проблем, както и дали предвижда реформа в обща сълскостопанска политика в тази област. Корин Лепаш. Благодаря. Имам два въпроса, които които са свързани с въпроса, зададен от колегата Шлютер за нанотехнологиите. Аз мятам, че не е нормално някои хранителни стоки да, са, да, да се произвеждат а, с нанотехнологии. Европейският потребител би трябвало да знае дали в хранителната стой, които консумира, има наночастици. Директивата РИЧ не е, не, не е приложима към нанотехнологиите. Вие обмисляте ли законодателен акт в областта на нанотехнологиите? хранителните стоки и козметичните продукти са две, са два много, са две много важни групи стоки за потребителите. Друг въпрос, свързан с това, което каза госпожа Гростет. Смятате ли да направите анализ на това какъв тип селско стопанство искаме да развиваме в Европа? Ние в момента концентрираме селското стопанство, ние насърчаваме използването на пестициди, на интензивно земеделие с всички последици и от друга страна земи, които не се обработват. Председателството ще предприеме ли анализ на а, този проблем? Богослав Соник има думата. Господин министър, когато разглеждаме списъка с приоритети на шведското председателство, Обръща се внимание на регионите от Натура 2000. В моята страна, Полша, имаше проблеми свързани с селското стопанство от една страна и Натура 2000 от друга. На мен ми се струва, че това е свързано с допълнителни разходи за фермерите. Е, госпожа Мишел Ривади. Благодаря, господин председател. Моите въпроси не са много по-различни. Госпожа Фишер да, да, Бол каза, че 81% от соята е геномодифицирана. Той да се използва за осигуряване на белтъци за животните и етикетите са задължителни. Е, етикетирането на храните с цел добро информиране на потребителите трябва да, съдър... трябва да споменава, че е, животните са хранени с генно модифицирана соя. Втори въпрос е свързан с това какво селско стопанство искаме. Повечето е, страни са, нас... са се ориентирали към екологично земеделие, но биохраните са свързани с, с това, което бихме нарек, нарекли биопетрол. Т.е. те се произвеждат в страни от Латинска Америка и се дават на децата. Дали ще се насърчат селските производителите да, се, да осъществяват местно производство. След хубаво е да помислим и за въглеродния данък върху вносните стоки. Тоест, смятам, че трябва да се помисли по тези въпроси. Благодаря. Благодаря. Сега, ваш ред е да отговорите на поредицата от въпроси. Благодаря. По темата водна политика, водна директива, пестициди, инсектициди, може да се каже, че Европа е регионализирана и затова трябва да изходим от това, че са различни условията в различните региони на Европа. Пестицидите, инсектицидите по различен начин се справяме с тях. По въпроса за обозначенията, беше в предишния кръг от въпроси споменат тази тема. Сега по отношение на информацията за храните за потребителите, до сега няма становище на съвета. Говори се по проекти, за това още не е озряла тази тема за вземане на решение. Потребителят би трябвало да разполага с еднозначна еднозначно обозначение и информация, която му е нужна. Не трябва да бъде заблуждаван потребителя. Това е най-важното. Не бива всичко да бъде една тежка административна пречка за производителите – товарът от правила и разпоредби би трябвало да се редуцира с около 25%. И затова съвсем внимателно трябва да действаме по новите правни разпоредби. Относно обозначаването на происхода, има известни разпоредби за някои храни, например за говеждото месо, при пресните зелен... плодове и зеленчуци. Също така. Преди всичко, от значение е да не бъде заблуждаван потребител, още наш подчертавам. Всеки в къщи трябва да, да знае, че продуктите са съставени от няколко различни продукти, които са с различен происход, което прави нещата доста сложно. Има много различни мнения по този въпрос в, съвета и не е лесно да се стигне до едно мнение, да се стигне до едно мнозинство при вземането на решение. Това няма да е лесно. По темата биоземеделие, екологично устойчиво земеделие. Бяха поставени няколко въпроса. Както казах, отложени са определени средства, парични средства, след като беше направена проучване и една проверка така начиня Health Check беше проведен и държавите членки ще използват повече средства от втория стълб, за да реализират неща, които попадат под стълб 2 и това тук са еко, производството на екологични храни. Както и възможното използване на тези пари за развитие на селските райони. Беше поставен и въпрос за наночастиците и обозначаването в тази сфера. Като въведение искам да кажа, че понякога е трудно да се прецени дали една нова храна действително е храна или е лекарство. Съгласно закона за лекарствата, който ни е познат, държава членка може сама да вземе решение дали една храна е лекарство или не. Когато субстанцията е лекарство в една държава членка, тогава в тази държава може да бъде пласирана на националния пазар със съответните, е, придружена с съответните закони. Трудно е да се дефинира какво е синтетичен наноматериал и кое не е. И накрая, по тази тема искам да кажа, че се радвам – че съвета и парламента постигнаха известно единство по какво е наноматериали. Създадохме вече основата за това, за да стигнем до една еднозначна директива и е, правни разпоредби. Генномодифицираните храни съвета тук не е компетентен. Компетентна е комисията. Транспорт на животни е въпрос, който бих се занимал с удоволствие при шведското председателство. Ние се надяваме комисията да представи предложение и щом представи това предложение, бързо ще придвижа нещата напред, за да се може, колкото се може по-бързо да бъдат разисквани тези въпроси. Този въпрос с транспорта на животни засяга и гледането на здрави животни. По отношение на млекото, Европейският съвет съвета на Европейския съюз в третата седмица на юни представи молбата си на комисията за анализ на европейското мляко. Доклада на комисията беше поръчан от съвета и на 22 юли беше представен този доклад. Аз знам, че пазара на млеко в Европа е под голям натиск и за това изместих заседанието на 7 септември, следващият понеделник. Това е най-ранното срок, най-ранният срок. Тогава ще можем доклада, който ни представи комисията, за първи път да проучим – и ще има анализ на ситуацията, ще се набележат подходи, които да доведат до нормализация. Но как по-нататък ще се стекат нещата, не мога днес да преценя и да кажа. Относно въпроса с разходите, Важни са разходите на държавите членки по втория стълб на общата съскостопанска политика. Благодаря на господин председателя. Той ми даде възможност и вие също днес да бъда при вас с едно доверие да продължим да си сътрудничим и така ще бъде за в бъдеще при шведското председателство. Благодаря. Благодаря, господин председател на съвета, за отговора на много въпроси от различни сфери. Виждате, че комисията, парламента от, много се интересуват от здравословните храни. Важно е храните да не се имитират, да не са е, отровени. Ние се интересуваме, разбира се, и за приноса на горското стопанство, на селското стопанство, по защитата на климата и по много други въпроси ви отговорихте. Благодаря, че дойдохте. Желая ви много успех и се надявам за бъдещо добро сътрудничество. Имаме 3-4 минути за почивка, след което госпожа Сузана Якоб от ECDC ще говори пред нас. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort mit unserer Arbeit und es ist mir eine Драги колежки и колеги, заемете местата си. За мен е голямо удоволствие да дам думата на Сузане Якобс, директор на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, ECDC. Тя е при нас. Госпожа Якоб, Якоб, вие сте добре дошли тук. Има няколко теми, които искаме с вас да обсъдим и очакваме с интерес вашето изложение, информация за вашата работа, за организацията в този център. И актуални въпроси. Давам ви думата Заповядайте да ни информирате. Благодаря ви много, господин председателю, уважаеми депутати от Комисията по околната среда, представители на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. За мен е удоволствие да бъда на едно от първите заседания на вашата комисия, което показва интереса, който проявявате към нашата агенция, към нашия център и към темите, с които се занимаваме. Аз отдавам огромно значение на сътрудничеството с вашата комисия и в предишния мандат на парламента имахме много добър диалог с Комисията по околната среда, която значително улесни работата на нашия център. И през 2008 ние преминахме а, през положителна оценка, която показа ползата от нашия център за гражданите. Тази среща днес отбелязва важна първа стъпка в тясното сътрудничество с вашата комисия при новия мандат на парламента. Имайте предвид, че винаги, когато имате нужда от нас, ние сме на ваше разположение. С удоволствие ще се отзовавам на ваши покани да посещавам вашата комисия, когато имате въпроси, свързани с мандата на нашия център. Освен това, с удоволствие ще приемем представители на вашата комисия в нашия център, както се е случвало многократно в миналото. Ние ще ви информираме за основните неща, които прави центъра. Ако решите да назначите специално лице за връзка с нашия център във вашата комисия, както беше при предишния парламент, ние ще използваме тази възможност да ви информираме за всички нови неща, които правим. Разбира се, не искам да ви притрупвам с документи, мога да ви изпращам всички документи, но знам колко сте заети. Зная, че в миналото имаше контактна точка и ако се преценеше, че въпросът представлява интерес за цялата комисия, се разпространява материала. Във втората част на моята презентация, господин председателю, ще отделя време на актуалната тема за сегашната епидемия от грипа. Искам да се представя най-напред. Аз съм Сюзана Якоб. Унгарка съм по происход и съм директор на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията от 2005, откакто действа център от месец май. Преди това бях държавен секретар в Министерството на здравеопазването в Унгария, Работех по въпросите на общественото здравеопазване, връзките с Европейския съюз. В 11 години, период на 11 години съм работила и в регионалната служба на СТО. Знаете, че нашия център е базиран в Стокхолм. Неговата мисия е да подобри защитата в Европейския съюз срещу инфекциозните заболявания. Това е технически научен институт, той е център на най-добри постижения в областта на общественото здравеопазване. Същевременно целта му е да предостава научна информация на менеджерите. Ние работим в много тясно сътрудничество с държавите членки, с националните институти по обществено здравеопазване, с е, Европейската комисия, с Европейският парламент и разбира се е, с е, Световната здравна организация. През последните 4,5 години ние се развихме като център от едно лице, представено от мен, до състав от 250 души. През 2005 имахме бюджет от 5 милиона, сега разполагаме с бюджет от 50 милиона. Вашата комисия винаги е била изключително в подкрепа на нашите бюджетни искания и се надявам, че това ще продължи и в близките години. За ваша информация, господин председател, уважаеми представители на тази комисия, в финансовата перспектива 2007-2013-2010 е определена за последната година за нарастването на бюджета. До края на 2010 ние ще достигнем бюджет от 60 милиона евро и персонал от 350 души, включващи всички категории. Междувременно, през последните 4,5 години ние започнахме изцяло работа в всички аспекти, всички наши дейности, предвидени в регламента за основаването на центъра, са в ход. Когато беше извършена оценката преди една година, беше установено, че имаме ясно присъствие на международната арена и че даваме значителен принос в борбата срещу инфекциозните заболявания в Европейския съюз. И така, каква е ролята на центъра? Ролята му е, простичко казано, да осигуряваме доказателства за хората, които вземат решения, да осигуряваме технически и научни съвети, и техническа подкрепа, ако хората вземащи решения се нуждаят от такава, да осигуряваме също обучение в областта на общественото здравеопазване, както в институциите на Европейския съюз и държавите членки в борбата им срещу инфекциозните заболявания. Ние осигуряваме доклади за надзор, които правят анализ на тенденциите в различните инфекциозни заболявания и техните причини, това служи за определене на приоритетите на ниво Европейски съюз и в държавите членки. Осигуряваме и научни насоки за контрол и профилактика. Също съобщаваме за риска от епидемии. Правим оценка на опасностите, когато бъдат установени огнища на заболяване. Осигуряваме и техническа подкрепа, като обучение, то в доста големи мащаби. Държавите членки изготвят планове за готовност и ние правим оценка на тези планове, както в случая с пандемията, и предоставяме анализ на държавите, ако те желаят това. Аз няма да навлизам в големи подробности. Друга важна дейност на центъра е управлението на центъра за спешни дейности. В този спешен център ние сканираме информационни източници 7 дни в седмицата, 365 дни в годината и търсим заплахи, които могат да възникнат, както беше случая с пандемичния вирус в началото на годината. След това центърът се осигурява с нужния персонал, за да може да следи сигналите, постъпващи от цял свят. Имаме 40 души, които работят в този спешен център и извършват анализ върху информацията и я споделят с други заинтересовани страни. Искам да подчертая, че Грипът не е единственото заболяване, с което се занимава нашия център. Ние наблюдаваме 50 заболяване. Ние Пандемията не е единствената заплаха, пред която е изправена Европа и Европейския съюз. Както казах, ние събираме информация по 50 заболявания, имаме научна програма за всички заболявания, свързани с заболявания, които могат да бъдат предотвратени с вакцини, HIV, SPIN и други, как, както извършваме изследвания върху резистентността на микробите на антибиотици. Това е голям приоритет за нас. Основните приоритети в работната ни програма за тази година са подобряване на качеството и съпоставимостта на данни на европейско ниво за инфекционните заболявания и укрепването на системата за събирането на такива данни. Най-голям приоритет е резистентността на микроби. Също правим оценка на ефекта на климатичните промени върху инфекциозните заболявания, заедно с комисията. Осигуряваме висококачествени научни консултации и насоки по ключови заболявания, които са под наш контрол. И разбира се, основен наш приоритет е грипната пандемия. Тя тази приоритет възникна през миналата година, но ние работим по този въпрос от 5 години. С удоволствие, господин председателю, ще отговоря с удоволствие на ваши въпроси, свързани с нашия мандат или работа. С ваше позволение, господин председателю, искам да ви запозная сега с ситуацията с грипната пандемия в Европа и Европейския съюз. Както знаете, има нов вирус, той е установен във всички държави членки и има а, доста устойчиво принасене. През лятото е доста необичайно, безпредседентно, че а, има грип а, и това е само признак за това какво може да се случи през есента. Ако погледнем какви са данните, ние предоставяме ежедневно такива доклади, сигурно и вие ги получавате. 45 000 случая са потвърдени заболели лица и 104 смъртни случая. Но в много случаи не се прави тестване, за това няма достатъчно надежни данни за точния брой на заболелите страни, с, в които има широко разпространение на заболяването, вече не броят заболелите. Затова центъра, както и центровите за профилактика и контрол в САЩ, не публикуват такива данни, използват други форми за надзор върху развитието на ситуацията. Можем да обсъдим по-подробно тези въпроси, ако проявявате интерес по-нататък. Много от европейските страни преминаха от стратегия на смягчаване на ефектите, за да се намали ефекта от пандемията. Аз вече ви дадох точните цифри, с които разполагаме. Бих искала също да подчертая, че до сега има 104 смъртни случая в Европейския съюз – но това е само една част от смъртните случаи. Както при сезонния грип, трябва да направим проучвания върху смъртността, за да можем да имаме ясна картина. Вече работим по въпроса. Доктор Магия Чан, която е генерален директор на СЗО, казва, че това е пандемия. Тя е пандемия, която не е безопасна и така как ще засегне пандемията Европейския съюз през есента. Най-вероятният сценарий е, че пандемията ще продължи така както я наблюдавахме в Австралия, Аржентина и Чили през това лято. Там беше тогава зима. Очакваме подобна ситуация да се развие в Европа. Затова ние проучваме ситуацията в Южното полукълбо много внимателно. През есента и зимата H1N1 ще се превърне в е, един от доминиращите вируси в е, грипния сезон и той ще настъпи по-рано от обичайно, въпреки че по различно време в различните страни. И дори в е, тези страни ще има различни пикове по различно време, по разли... на различни места. Броите, цифрите са недостатъчни, около 1% от населението в Европейския съюз е заразено, но през есента можем да очакваме до 30% от населението да бъде засегнато от заболяването. Трябва да подчертая, че това не е прогноза, това е разумен най-лош сценарий за развитието на вируса на базата на моделирането, което сме осъществили. Това е сценария, който, за който се подготвяме в случай, че вируса и генетичният му състав ам, продължи и в случай, че той не стане по-устойчив и по-приносим. Разбира се, има и много добри новини. Нека да започна с първата добра новина, с факта, че заболяването е в мека форма не е чак толкова по-зле, отколкото обичайния грип. И освен ако хората а, не а, решат самостоятелно да не отидат на, на работа, няма да се стигне до съществено нарушаване на основните услуги. Онези страни, които имат план за работа, няма да имат а, значително нарушаване на работата. Пандемията ще окаже доста натиск върху здравните служби, тези, които осигуряват първични на помощ, както и на болниците. Също броя на пациентите ще нарасне значително и само малка част от хората, които са заразени, ще се разболеят сериозно но ще има доста хора, които ще потърсят лекарска помощ, ще се обърнат към болниците, така че ще има силен натиск, силно търсене на интензивни грижи. Искам да подчертая този момент. Ще има сериозно търсене на интензивни грижи и най-вече на вентиляционните системи. Както и при предишни пандемии, хората, които се разболяват, няма да са обичайно хората, които са засегнати от сезонния грип. Така че има сериозно разлика между обичайния грип и тази пандемия. Малките деца сред, са сред най-уязвимите, също премените жени, хора, които имат хронични заболявания. При сезонния грип, както знаете, се засягат повече възрастните и хората над 65 години, а не младите. Това е основна разлика. И така, какви са възможностите за предприемане на действия? И това е третата добра новина, която искам да споделя с вас. Ние се подготвяме за тази пандемия с националните органи, с комисията и с СЗО от години. Затова ние сме добре сравнително подготвени. Считам, че Европейския съюз е най-добре подготвения регион в света, ако погледнем ситуацията в глобален мащаб. Понякога ни а, критикува, че инвестираме твърде много в а, подготовката ни за борба срещу пандемиите, но сега сме добре подготвени и се радвам, че всяка от държавите членки има национален план имат също планове за продължаване на работата а, на предприятията. Осъществени са също симулации, за да се а, провери тази готовност. Ние сме направили оценка и сме направили препоръки за тези планове. От 2005 година върви този процес и така беше постигнат значителен напредък в готовността на Европейския съюз. Имаме добре функционирана система за споделяне на информация, както и за координация. И така, това, което трябва да направим сега, е много внимателно да разгледаме тези планове предвид на събраните нови доказателства за вируса H1N1 и да видим какви адаптации са необходими. Тази работа е в ход. Аз няма да се спирам на всички мерки, които са свързани с смягчаването на ефекта, но всички мерки са на разположение на нашия вебсайт, когато ви изпращаме кратките справки, ние ще ви запознаваме и с новите елементи в работата на центъра. Това, което е важно, е а, мерките да бъдат пропорционални и устойчиви. Има няколко неща, които искам да подчертая като приоритетни за хората, които вземат решение в областта на общественото здравеопазване. Трябва да се гарантира, че здравните системи ще разполагат с капацитета да се справят с големия брой пациенти, най-вече с най-силно заболелите пациенти, за да се, да се укрепи също работата на интензивните центрове. Там се очаква високо търсене. То вече се усеща. Също на следващо място насърчаване на мерки за поддържане на лична хигиена като мярка за недопускане на разпространението на вируса. Работим доста в тази посока. На трето място, някъде през есента ще има и вакцина и това ще бъде важна мярка за обществено здравеопазване и за профилактика. Има много предизвикателства, свързани с ваксината в Европа. И ние разглеждаме много от тях в рамките на своя мандат. Искаме тези вакцини да са безопасни. Когато се използват обаче при рисковите групи, можем да очакваме някои странични ефекти. Ние а, работим с а, а, СЗО, както и с Европейската агенция по лекарствата по предотвратяване на тези ефекти. И в заключение, господин председателю, какъв е най-лошият сценарий? Кои са несигурните аспекти? Има три такива неясни неща. На първо място, дали ще се появи резистентност срещу вируса. На следващо място, дали ще има достатъчно запаси от антивирусни медикаменти. И на следващо място, как ще се съчетаят пандемния грип и сезонният грип в Южното полукълбо. е H1N1 вируса преобладаваше. И на трето място, дали вируса ще остане а, така а, слаб, както е сега. Дали ще остане така стабилен, както сега. Ако разгледаме историята на предишни пандемии, можем да установим, че а, тези пандемии настъпват а, на вълни. Втората и третата а, вълна обикновено са по-интензивни, по-патогенни. Очакваме тази въл... първата вълна да се появи през есента в Европейския съюз, но това, което ни дава увереност, е, че за сега вируса е сравнително устойчив, стабилизиран и не виждаме промяна в генетичния състав или пък а, а, неговото а, мутиране. И така, господин председателю, ние трябва да продължим а, да работим по а, подготовката за справяне с а, пандемията на базата на, на новите доказателства. Ние се нуждаем от солидарност между богатите и по-бедните държави. Това ще бъде един от проблемите, който ще разискваме през есента. Необходимо е солидарност и в рамките на Европейския съюз, да ни говорим в по-широк е, мащаб. Благодаря ви, господин председателю. Ще спра до тук и с удоволствие ще отговоря на ваши въпроси. Благодаря, госпожо Сузана Якъб, за много интересната информация. има много въпроси, тъй като този грип е в центъра на нашето внимание. Поздравявам официално Минерва Майори, представителката на нашия парламент в менеджмент борда. Тя се връща отново при нас. Жак Шерес, вице-президент в менеджмент борда. Също добре дошъл. Ако няма много въпроси, може по-късно да вземете становище. Госпожо Якъб, това, което информационният пакет по H1N1 съдържа, води до много въпроси. Благодаря първият изказал се е господин Лизе. Благодаря, госпо, господин председател. Благодаря, госпожо Якъб. Преди да говоря, искам да изкажа голям комплимент към господин Борис, който беше координатор по-рано, докладчик е, по времето, когато беше изградено ECDC и виждаме колко успешен днес е този европейски център. Баланса, който заедно трябва да направим, е между създаване на паника, може би реакции ще има, които не са обосновани от фактите и от друга страна не трябва обаче да се подценява опасността. Това е един труден баланс, който според развитието на грипа трябва ежедневно да актуализираме. Е, имаме страни с високо развити здравни системи, но имаме и страни, където не е добре развито здравеопазването. Например, в Бразилия има стотици починали пациенти, които през първите 48 часа въобще не са били прегледани от лекар, а което е важно да се направи. Аз съм аз одобрявам преценката на заместник-председателя Хелмът Гомари на ЦПМД, че при цялото планиране трябва да останем реалистични в оценката. В Германия имаме спор. А ако 50% искат да се иммунизират, здравната каса няма да плати. Правителството е на мнение 20, 52% аз мятам, че не е необходимо всички да бъдат иммунизирани, тъй като има само определени рискови групи. И те трябва да бъдат иммунизирани. Госпожо Якъб, специфичната ситуация при децата, искам да обърна внимание на това, в медицината често е така, че препоръките, които се дават на възрастните, автоматично се предават и на децата, без да се осъзнава, че са различни групи. По-настоящем нямаме антивирусен елемент, като сок, който да е на лице. Знам от моят опит в клиниката, че много родители са загрижени за децата си по отношение на компетентността от кога едно лице, възрастен или дете е под подозрение за заболяване. Всички лица, които имат кашлица и температура над 38 градуса, биват разглеждани като заподозрени и трябва да се приложи защитно облекло, Но не може да бъдат изолирани всички деца. При иммунизацията трябва точно да погледнем и да внимаваме в препоръките. В Германия имаше препоръка на Министерство на здравопазването възоснова на още незавършено клинично изследване, беше казано, че децата не бива сега да бъдат иммунизирани, а трябва да бъдат иммунизирани през пролетта. Така че правилно беше казано, че ако имаме проблем, той ще бъде през есента или през зимата и не бива децата да бъдат иммунизирани едва през пролета, а възможно най-бързо. Така че от ваша страна също очакваме препоръки. По отношение промяната на климата и инфекциозните заболявания, може ли нещо да ни разкажете за тази връзка или това е още в началото? През следващите месеци ще се занимаваме интензивно в тази комисия по тази тема. Благодаря, господин Лизе, Дагмар Дълберен. Благодаря. Първо, Искам да помах, по, помахам на моите бивши сътрудници в Хелзинки от името на всички мои колеги. Госпожо Якъб, благодаря за това, което разказахте. Днес няколко въпроси имам. И някои неща не можах си отговоря през е, лятото. Първото беше, че естествено, раз разбираме, че има работа с една опасна инфекциозна болест, но това не е първата опасна инфекциозна болест. И първата опасна инфлуенция или първият опасен грип, с който сме се занимавали. Затова в някои държави членки не знам как да се изразя. От една страна имаме голяма паника с известно шоково състояние. Аз не знам дали сте дискутирали във вашата агенция и с държавите членки е, ситуация, в която има опасение за пандемия, да се предприемат първо прости мерки, като например хигиената, да се подобри. Защо 20 души, които се хващат дръжка за вратата или натискат бутони на асансьора, могат да стигнат до разпространение до милиони хора, заболели от грип. Вие знаете, че страните отговарят за това в нагарите, в университетите, <clears throat> да има на вратите дезинфекционни средства, много има прости методи, за да избегнем заразата. Има много други възможности. Елиза каза за някой от тях. Защо, например, ясно не се каже? Кои са симптомите? Защо не е известно това? А, кои са симптомите за този грип? 38 градуса не е температура при децата. Половината от децата в Германия имат такава температура от време на време. Защо не се каже, че хората от рисковите групи трябва да се защитат чрез маска за дишане, т.е. пред профилактика, предпазни мерки. Не разбрах какви трябва да бъдат и това може да доведе до паника. Относно ваксината, независимо от свинския грип, ще имаме и нормалните грипни е, състояния, грипни вируси през есента, защото ще имаме две различни болести, които са силно инфекциозни и ще засегнат различни групи в държавите членки има различни препоръки. Някои казват, хората трябва да се иммунизират срещу свинския грип, другите казват само срещу сезонния грип трябва да се вакцинира. Знаеме, че вакцините са съвсем различни. И накрая искам да кажа следното. Аз изхождам от това, че вакцините са безопасни но това са съвсем нови, бързо изработени вакцини, не са дълго време клинично изследвани. Трябва да кажем е, как си влияете една на друга. И относно солидарността, госпожо Якъб, знаете, че не функционира в някои държави членки запасяването с антивирусни медикаменти – Така че можем да разчитаме само на разума на отделните държави членки в тази насока. Благодаря, Колен Депаш. Euh, euh, Благодаря, госпожо Якап. Имам въпрос от две части. Първият е свързан с методите на работа на вашата агенция. Как подбирате експертите си? Какъв е техният статут? по какъв начин работите с тях и участва ли гражданското общество в вашата дейност? Това е първият въпрос. Това е от значение с оглед на комитологията и с оглед на решенията, които се взимат от политическите власти. Вторият ми въпрос е свързан с грипа и ваксината разбрахме, че се намираме, че сме притиснати между необходимостта да се вакцинираме в определен срок и от друга страна да сме наясно с преките и косвени в, в странични ефекти на вакцината. Как да се преодолеят тези трудности? Мишел Ривази. Благодаря. Госпожа... Много се радвам, че госпожа Якап е тук, тъй като аз имам цяла поредица от въпроси. Представен... Това, което чухме за грипа, 46 000 заразени, 104 смъртни случая. Второ, когато се, вакцинира, винаги се дава въпроса за ползата и вредата. Каква е ползата от вакцина срещу един вирус, който предизвиква умерена пандемия? Този вирус не е много вирулентен, но заедно с това е, е се разпространява. Аз съм работила с ваксината срещу хепатит Б. В във Франция, например, има закон, който, из, който изисква ясна информация в Европа. Няма свободна ясна информация, защото не сме наясно с съставките на ваксината. И много проучвания са проведени, които говорят за ефекта на луминия върху вакцинирано лице. Ако вакцината се основава на живака, знаем, че живака може да има вторични ефекти. Формалдехидът също така има вреден ефект. И моят въпрос е, разполагате ли с достатъчно възможности да кажете, че страничните ефекти са минимални в сравнение с ползата от ваксината. Освен това, и според лабораториите има 2000 различни култури. Това казват различните лаборатории. Може... Има различни хранителни среди, белтък и а, животински клетки. По... Поръчани са 14 е, милиона дози. Тази, тази вакцинация трябва да бъде масирана. За първи път е, ще има толкова масирана вакцинация във Франция и може би в Европа. Въпросът е, разполагаме ли с е, достатъчно а, възможности за населението изложено на риск? казват, казва ни се, че трябва задължително да се вакцинират здравните специалисти. Смятате ли, че една сестра или една лекарка, които са бремени, разполагаме ли с достатъчно данни, които да казват, че ваксината няма да има вреден ефект върху плода? Има ли е, достатъчно данни, които да сочат, че алуминия и другите съставки няма да окажат сериозен ефект. Очевидно е, че трябва да се е, действа бързо, само че когато действаме бързо, не, не сме наясно с е, ползата. Ето защо аз си задавам тези въпроси. По-нататък, кой ще носи отговорност? Европейската агенция за лекарствата дава разрешение за пускането на ваксината на пазара. Всяка държава е, трябва да даде разрешение за пускането на пазара. И знаем, че фармацевтичните лаборатории и поискаха от Съединените щати имунитет, т.е. те не носят отговорност за страничните ефекти на ваксината т.е. правителството поема тази отговорност. И моят въпрос е, ако използваме ваксината, в Франция сме поръчали 14, 94 милиона дози. И после, кой ще носи отговорност за страничните ефекти? През 70-та година в Съединените щати е един войник почина от H1N1 Вакцинираха се 40% от населени. Три месеца по-късно беше прекратена вакцинацията поради вторичните, състричните ефекти. Аз си давам въпроса дали а, не, а, не действаме много привързано. Благодаря. Този въпрос подробно беше поставен. Ще бъде отговорено на него. Госпожа Марияна Янов Котафис. Добър ден, искам да благодаря на госпожа Якап uh, за много интересното изложение. Аз ще се занимая с въпроса за вакцинирането срещу сезонните групове, независимо от целите на СЗО да се постигне 75% вакцинираност до 2010 година. Повечето европейски страни са постигнали много по-скромни резултати. Европейската комисия публикува предложение за препоръка на съвета за повишаване на вакцинацията до тази цел и изисква национални планове. Тези предложения не се занимават с необходимостта от по-добър обмен на информация и координация между различните заинтересовани лица. И моят въпрос към госпожа Якоб е следния. Европейският център готов ли е да, изиграе, да играе по-активна роля? при повишаване информираността за рисковете свързани с сезонните грипове? И ще се използва ли, използва ли информация и ще се прилага ли опитът от страните, които действат в тяхна връзка с заинтересованите лица? И аз имам един-два въпрос. Вие казахте, че всички държави членки имат национални планове в случай на катастрофа? Има ли общ стандарт, минимум изисквания или всяка държава членка сама изцяло си решава тези въпроси? Има ли стандартизация в тази сфера? Друг въпрос, който ме интересува е колко са фирмите производители на ваксината. Медите пишат за две фирми колко голямо е предлагането на вакцина на пазара, тъй като след като казвате, че една трета от населението на Европейския съюз би могло да бъде заразено, ако по два пъти бъдат вакцинирани, 300 милиона дози са това. Колко бързо може да бъде произведена нужната вакцина – при първата вълна ли още ще бъде направено това или при втората, третата вълна? Какви са прогнозите и какви са сметките в, е, в, това, е, в тази насока? Моля да отговорите. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Благодаря ви за подкрепата и за интересните въпроси, които ми поставите. Нека да обобщя накратко. На първо място искам да кажа, че Джон Боуис в предишната комисия игра много важна роля в подкрепата, която ни оказа в началната фаза. Искам да му благодаря отново за това. Както казах в началото, надявам се, че вашата комисия ще назначи човек за контакт с нашия център, за да можем по-добре да информираме за нашата работа. Това да е лицето и с което да споделяме цялата информация. Опита ни от предишната комисия показва, че това е изключително полезно. По въпроса за а, прекомерната реакция или паниката. Аз не усещам тази паника в такава степен, както през а, 2005, когато имаше реална паника в Европа с приближаването на птичия грип на границите на Европейския съюз и как той ще се съчетае с сезония. Ние обменихме много информация с хората, които вземат решенията, с гражданите, с учените – сега, след като пандемията реално настъпи в Европа, не усещам такава паника. Аз съм съгласна с вас, че трябва да комуникираме в по-голяма степен с обществеността по въпроса за пандемния грип. Това, което трябва да казваме на хората е как да поддържат лична хигиена, да останат у дома си, когато са болни или пък когато някой е болен на работното си място, той трябва да бъде изпращан от дома си. Ние работим с комисията, с държавите членки, имаме добра мрежа за комуникация под ръководството на комисията, в която участваме и ние. И имаме хора, които ни подават данни от държавите членки. Ние бихме искали държавите членки да поставят това активно на дневен ред и да осигуряват нужната информация на гражданите. Ролята на нашия център е да предоставяме най-нова е, информация в светлината на новостите в областта на науката. Ние правим това, но това е по-скоро отговорност на държавите членки. Наша роля е да ги подкрепяме. Много от вас поставиха въпроса за вакцинацията и аз добре разбирам защо. Нека да се опитам да отговоря на тези въпроси. На първо място трябва да правим разграничение между пандемичния штам H1N1 и сезонния грип. Да продължим с сезонните вакцинации и когато бъде готова ваксината, а това трябва да стане в близките дни, в средата на септември, в някои от държавите членки, след това трябва да следвате вашата национална стратегия за вакциниране срещу сезонния грип по отношение на рисковите групи Става дума по-скоро за възрастните, за хора с хронични заболявания, за хората, които са над 65 години. Сезонната вакцина срещу грипа е напълно безопасна. СЗО има поставена цел, мисля, че 85%, но може би сте прави, като спомнахте, 75% да се вакцинират възрастните и хронично болните. На едно от предишните заседания на комисията съобщих, че сме извършили проучване в държавите от Европейския съюз. Само две от 27-те държави са постигнали целта поставена от СЗО и още три са близо до тази цел. Има 10 страни, които могат да ни предоставят е, информация за вакцинирането за сезонния грип. Комисията излезе със съобщение да се засили вакцинирането срещу сезонния грип. ние участвахме в разработването на документа и ще продължим да играем конструктивна роля, както и в миналото в това отношение. Трябва да правим разграничение между сезонния грип и вакцината срещу H1N1. Става дума за здрави лица. Тази вакцина е на клинична фаза клинични изпитания и трябва да е готова в края на октомври, в края на септември, началото на октомври най-късно. Специалният комитет на Европейската агенция по лекарствата ще прецени на базата на клиничните изпитания дали да лицензира вакцината или не, какви ще бъдат страничните ефекти, следва да се установи по време на клиничните изпитания. Това е сериозна работа. Лиценза в края на октомври, началото на ноември трябва да е на лице. Но искам да подчертая, че вакцинирането ще бъде за здрави хора, за трите рискови групи, които споменах по-рано. Децата, бременните и хронично болните. Клиничните изпитания ще започнат по-късно. За децата, за бременните не се извършват клинични изпитания, те ще се случат по-късно. За тези групи вакцината, за съжаление, ще се забави и това може да се случи след като клиничните изпитания приключат и след като Емея ЕМЕА издаде лиценз. Вие попитахте колко фирми работят по вакцината. Това са много национални компании, но има и някои национални компании, които работят по вакцина за тяхното население, но регистрацията се осъществява от националните фармакологични органи. Регистрацията не се извършва от ЕМЕЯ. Това е относно вакцинирането. Разбира се, дори ако бъде лицензирана вакцината и започне масовото и производство, може да има някои странични ефекти и трябва да сме готови за това. Това се случва винаги при вакцинирането но грипните вакцини по традиция са много безопасни и не сме наблюдавали, освен а, ограничен брой странични ефекти. Но работа на а, центъра е да следи за това. Когато започнем масови кампании, ние ще сме готови да а, реализираме а, наблюдение а, върху това дали ще има някакви странични ефекти. Надявам се, че с това отговорих на въпросите, които бяха поставени във връзка с вакцинирането. Сега нека да се спра на някои от другите въпроси. Питър Лизе ме попита за а, стратегията за изолиране в а, Германия. Германия се намира все още в а, етапа на ограничаване на разпространението на вируса, като изолира установените нови случаи. Всички държави бяха на този етап а, първоначално, но след като се увеличава броя на заболелите, страните преминават от този етап към етапа на смечаване на ефекта. Това са две различни стратегии. В националните пандемични планове а, в пета и шеста а, фаза се предвижда смещаващи действия за намаляване ефекта на пандемията, което изисква по-различна стратегия, а не само изолирането на болните. Германия обаче се намира в етапа на ограничаването на разпространението, затова те се опитват а, да ограничат разпространението на вируса, докато не се появи на пазара а, противогрипната вакцина. И това е логично. След като се появи вакцината, ще започне кампанията за вакциниране, преди да се премине към етапа на смягчаване на въздействието. Другите въпроси. Напълно съм съгласна с господин Берент за мерките, свързани с хигиената. Мисля, че в едно от предишните заседания на вашата комисия се оплаках, че в Европа нямаме антисептични продукти. Винаги, когато пътувам в Азия, Имам, виждам маски, също антисептични продукти. След това можете просто да си измиете ръцете. Мисля, че трябва да поработим в тази посока. И това е нещо, което следва да препоръчаме на държавите членки и на комисията. Разбира се, ще са необходими известни а, инвестиции, но това е добра инвестиция, тъй като най-добрият начин да се предпазите е редовно да си миете ръцете, да не си пипате а, ръце, а, а, лицето, очите, носа. Трябва да работим в тази посока. Относно маските, ние не сме намерили доказателства за тяхната ефикасност. Е, някои страни използват маските, закупили са маски, но научните доказателства показват, че не е основателно масовото използване на маски. Ако една страна инвестира в а, а, купуването на такива маски, аз разбира се съм в подкрепа. Необходимо е повече комуникация, казахте вие и аз съм съгласна с вас. Дагмар Унберент също ме попита за сезонния грип, какви са препоръките ми към хората. Бих препоръчала веднага, когато е на разположение противогрипната вакцина, да бъдат вакцинирани, а по-късно, когато се появи вакцината срещу H1N1, в зависимост от националната стратегия, нашата препоръка е, е да се започне вакцинирането на рисковите групи срещу H1N1, но за рисковите групи това ще се случи по-късно. Може да започнете с вакцинацията на рисковите групи. Националните стратегии са в компетенциите на държавите членки изцяло, затова националните власти трябва да преценят каква да бъде стратегията им по отношение на вакцинирането, дали цялото население или пък определени категории тези, които могат да се позволят да купят повече вакцини, предпочитат да осигурят такива вакцини за по-голяма част от населението. Ние не знаем обаче как вируса ще се развие. Той може да засили интензивността си. Има известна а, известен имунитет сред категория от а, а, населението, тъй като те са били вакцинирани през 50-те години, са развили резистентност към а, а, штама H1N1. methods за методите на работа. Благодаря ви за тези въпроси. Вие следите. Ние следваме подхода за прозрачност, също и регламента, свързан с подбора на персонал, Свободните места се обявяват на вебсайта ни, ние правим подбор от онези, които са подали молби. Как ги подбираме? Могат да са членове на научния съвет или да работят при нас като експерти. За нас е много важно да имаме прозрачен подход. Що се отнася до консултантите, ние винаги следваме финансовите регламенти на Европейския съюз. По отношение на експертите, които използваме, когато има създаването на работна група, която се създава от най-вече управителния съвет, тогава а, ние имаме външни експерти, един-двама, но тяхното, е, реша... тяхното възнаграждение се решава от управителния съвет. Това е с цел постигането на прозрачна. За работните отношения с експертите. Те идват, работят с нас в зависимост от това колко време е необходимо. Ние се консултираме с гражданското общество, работим с тях по някои въпроси, като с Хевспин. Напоследък също ги ангажираме и в работата в борбата срещу туберкулозата. Относно евентуалните странични ефекти от вакцината срещу H1N1. Искам да кажа, че клиничните изпитания са в ход. Процеса на лицензиране а, трябва да се реализира от ЕМЕА. Ние а, внимателно ще следим този процес. Вече говорих за вакцинирането срещу сезонния грип. Сега на въпросите на председателя. Всяка държава членка има национални планове, те не са на едно и също ниво. Комисията излезе с основни насоки за изготвянето на тези национални планове. След това, преди да започнем оценката на плановете, ние изготвихме един въпросник заедно с колегите ни от комисията и СЗО и изпратихме този въпросник от, до всички държави на базата на същата методология, за да има сходство между плановете. Считам, че тези планове от 2005 насам са а, постигнали доста голямо усъвършенстване, въпреки че все още не са на много добро качество, но са адекватни за целта, а, за която са предназначени сега в етапа на пандемията. Също много страните имат планове за продължаване а, на работата на основните фирми, осигуряването на съществените услуги в случай на пандемия. През есента ние ще направим преглед с държавите членки на националните планове, предвид на новата информация, която е събрана за а, този штам а, и новия вирус. Мисля, господин председателю, че отговорих на всички въпроси, които бяха поставени в първия кръг. Благодаря за вашите отговори. По първия кръг от въпроси. Втори кръг от въпроси започваме. Хосет има думата. Благодаря, госпожо, за вашето присъствие тук. Много е интересно да ви слушаме по тези актуални въпроси. Да се върна към това, което казахте. Европейската комисия трябва да излезе със съобщение по въпроса за пандемията и по необходимостта да не забравяме сезонната вакцина, за която говорихте. Доколкото знаем, държавите членки са насочили вниманието си предимно към риска от пандемия и вируса H1N1 и не обръща толкова внимание на необходимостта от сезонна вакцина има опасност от полемика, защото някои смятат, че дадена държава членка прави твърде много, само че в този Сам, че не бива да забравяме, че когато не се предприема достатъчно мерки, настъпва паника и всички искат повече мерки. комуникация, прекомерната прекомерната информация за рисковете свързани с пандемията от свински грип могат да доведат до подценяване на необходимостта от вакцина срещу сезонните грипове Очевидно е, че трябва да се е, обърне внимание на сезонната вакцина. Основният въпрос е да направим всичко възможно, така че връзката между сезонния грип и евентуалният вирус H1N1 да не доведе до допълнителни осложнения. Имаме нужда от научни данни, за да няма полемика. Сега искам да кажа няколко думи за развитието на туберкулозата. Болест, която смятахме, че е изчезнала от Европа. За съжаление, тя отново настъпва и аз искам да попитам какви предложения правите за борба срещу тази болест. Викторио Проди има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Якаб за присъствието и за работата, която върши. В момент като настоящия можем да оценим авторитета на една институция, а именно в момент на нарастваща паника. Аз лично се гордея с това, че имаме такава институция, която е в служба на целия съюз и която е доказала своята ефикасност. Сега да се върна към темата. Не бих твърдял, че съм експерт. Направено е обаче едно предложение, свързано с математически модели. Те казват, че може да се ограничи вакцинацията. И някои модели мог, е, могат да се, може да се ограничи брой на необходимите вакцинации, като е, вакцинацията се сроточи върху хората, които носят вируса, а не непременно по-уязвимите. Моят въпрос е, могат ли да се използват математически модели по този начин? По-нататък, пътищата за заразяване с този вирус, на първо място вдишване а, на частици от въздуха. Мисля, че а, пътищата за заразяване са много важни и а, тук възниква въпросът за вентилацията. Вентилация и по-специално вентилациите в болниците и в домовете. Също така очакваме предоставяне на ваксината под форма на инхалатори, а не интравенозно, тъй като това може да се окаже по-ефикасен и по-бърз начин за вакцинация. Това е така, защото инхалацията при лечението е, е се осъществява по същия начин, по който ще се осъществява и вакцинацията. И моят въпрос е, е Европейския център ще помогне ли е, при тези начинания? Господин Арсенис, благодаря, госпожо Якап, Имам един въпрос. В Южна Европа започва училищната година. Европейският център предвижда ли някакви мерки за защита на големия брой ученици? Господин Перело, благодаря, госпожо Якаб, за предоставената информация. Наскоро е имало случаи, в които държави членки предоставят информация, свързана с рисковите групи, към, на които трябва да се обърне внимание. Малките деца, хронично болните, бременните жени попадат в тези рискови групи. Оказва се обаче, че едва след като бъде приложена ваксината, излизат наяве страничните ефекти. има добра система за обмен на информация между, евро, между държавите членки Европейския център. Може би е, искам да ви питам на какви, по какви критерии можем да определим рисковите групи. Можем да кажем, че координацията върви добре и всички държави членки използват едни и същи критерии при определение на рисковите групи. Дали прилагат също така е, едни и същи мерки по отношение на вакцинацията? Благодаря, госпожа Скиладакис. Господин Скиладакис. Искам да благодаря на госпожа Якъб за изложението. Имам два кратки въпроса. Казахте, преминаваме от ограничаване към смекчаване. Как оценявате усилията за ограничаване в Европейския съюз? Какви полуки можем да извлечем, особено като имаме предвид, че, поняк... че патогените са много по-силни. Освен това, през последните години се увеличава незаконната миграция в много държави членки, това число е моята. В проучванията, които сте провели, установили сте ефекта на това явление върху заразните заболявания? Благодаря, господин председател. не, не съм на една и съща вълна с своите колеги по отношение на паниката. Разбира се, аз се притеснявам. Макар, че имам доверие на госпожа Якап, но вие казахте нещо, което е различно от това, което казва нашето правителство на населението. И аз се питам да, на шведското правителство ли да вярвам, което говори за вакцинация, която ще започне през, в началото на октомври. Трябва да се започне с бременните жени, децата, страдащите от хронични болести. В средата на ноември можем да преминем към обикновените хора. Но вие ни казвате, че няма да има вакцина за онези лица, няма да се даде разрешение, няма да бъде дадено разрешение за този тип вакцина. Как е възможно да има такава разлика? Това предизвиква тревога сред населението. Онова, което ме тревожи също така, е, че при нас преди три седмици децата тръгнаха на училище. Моето дете тръгна на детска градина и в училищата не е предвидено нищо И през последните няколко седмици в Швеция болестта се разпространява все повече. Може би сте права, но как да бъдем информирани за всички тези елементи, които вече ни бяха представени днес? И аз благодаря на колегата, която зададе въпроса за туберкулозата и за също така за отговорността на правителството и опасността от резистентност към антибиотиците, защото тук говори много за резистентността към антибиотиците сред животните и не знам дали няма връзка между всички тези явления, ваксината и резистентността към антибиотиците. Работили ли сте по тези въпроси? Имате ли някакви статистически данни? Ако точно да ще взема думата. Тъй като гражданите и медиите ни питат. Вие казвате, че Европейския съюз е най-добре подготвен спрямо от другите региони на света каква беше координацията между 27-те държави членки? Чухме, че има минимални стандарти за планове. Чуваме и може да отговорите на това, че има минимални стандарти за превенция, препоръки за хигиената. В Германия 16 провинции всяка от тях си има становище по този въпрос, миенето на ръцете от учениците в училищата. Искам да попитам за солидарността. Какво конкретно означава това, като чуя, че интензивните станции трябва, отделения трябва да бъдат два пъти увеличени ако имаме 20 апарата за дишане, да ги увеличим на 40. Ако една държава каже, не мога това да го направя, има ли механизми или съседните държави ще кажат, еми тогава няма да имате късмет и ще имате повече заболявания. Това е последният въпрос. Вие имате думата сега за отговор. Господин председател, ще започна с последния въпрос за координацията в Европейския съюз. Много интересен въпрос. Трябва да кажа, че координацията в Европейския съюз е много добра. Участие между Европейската комисия и Европейския център възоснова на съществуващите инструменти, като системата за ранно предупреждение в Европейския съюз председателствата на осъществяват много добра водеща роля, много ефективна водеща роля по отношение на пандемиите. Проведаха се формални и неформални заседания на съвета. Шведското председателство започна семинар по пандемията, след това бяха проведени срещи в съвета и така нататък. Обедена съм, че комисията ще публикува съобщение за пандемията и въпросите свързани с вакцинацията, солидарността, въпроси, които бяха в дневния ред на последният неформален съвет. Очаквам нови тенденции и новини. Има страни в Европейския съюз, в които няма споразумения за предварителна доставка в случай на пандемия. Въпросът е много интересен, на именно как може Европейския съюз ще решава тези въпроси. Надявам се наскоро да чуем допълнителни новини в ранните етапи на пандемията ние, про, ние провеждахме ежедневна телефона или видеовръзка с всяка държава членка. Обсъдихме всички научни и технически въпроси и преди центъра да публикува нови насоки. Ние давахме възможност на държавите членки на Европейската комисия да изразят своето становище. Това е, беше много важно, защото нашата цел е държавите членки да приемат тези насоки, тези препоръки като имащи отношение към тях. Така че координацията между държавите членки, центърът и комисията е много добра и това е много важно, защото, защото в Европейския съюз има разделение между оценката на риска и управлението на риска. Моята агенция осъществява оценка на риска. Но управлението на риска е в компетенциите на държавите членки, което се регулира от комисията, така че мерките, за здравеопазването се решават от държавите членки. И ако координацията между трите страни не функционира добре, всичко ще се срине. Аз обаче с радост мога да кажа, че има добро сътрудничество през последните 3-4 години. Това е особено полезно в условията на сегашната пандемия. Искам да кажа на госпожа Гростет, че има научни данни в подкрепа на сезонната вакцинация. Всеки път, когато дойде делегация при нас, им показвам данните и им показвам къде е мястото на дадена страна в областта на сезонната вакцинация. Само в Европейския съюз всяка година 40 000 души загиват от сезонни грипове. Много голям номер, много, твърде голям брой. Ето защо е задължително вакцината да бъде на лице всеки път на заседания с министрите аз полагам особени грижи те да бъдат информирани за вакцинацията. Научните данни са на лице, но застъпничеството, убеждението са много важни. Що се отнася до туберкулозата, да, в Европейския съюз случаите на туберкулоза намаляват Проблемът е, че в новите държави членки, които се присъединиха през 2004 година, има е, голям брой на нови случаи. Особено в Балтийските страни, макар че ситуацията е стабилизирана, ето защо Европейската комисия разработи план за действие срещу туберкулозата и сега сме на етап изпълнение. Оказваме на държавите членки подкрепа в, при изготвянето на национални планове за действие на колегата от Швеция. Искам да кажа, че един от нашите приоритети е е използването на антибиотиците, но антибиотиците, а, е, използвани от хората, не животните, а, е, което е в компетенциите на Агенцията за безопасност на храните, макар че работи в тясна координация с тях. И в момента ние правим проверка в държавите членки дали се изпълняват заключенията на съвета. Понякога влизаме и в аптеки, да, за да видим дали се изпълняват препо... разпоредбите, дали продават антибиотици свободно. В северните страни до, достъпа до антибиотиците е ограничен, тъй като е много трудно да си намериш рецепта. Трябва да отидеш на лекар. Лекарите не предписват лесно антибиотици. В Южна Европа нещата са по-различни. Тази, има, така, съществува разлика, която се отразява и на резистентността. В Южна Европа резистентността към антибиотиците е 3-4 пъти по-висока, отколкото в северните страни. Ето защо трябва да се спазват директивите за предпазливо използване. Също така ние провеждаме информационна кампания, насочена към потребителите и към, медицинската, към медицинските лица. Забравих да отговоря на Питер Лиза за климатичните промени Съществуват различни бази данни в различните агенции на Европейския съюз. Има база данни за метеорология, за разни болести при хората. Да, база данни на Агенцията за околна среда в Копенхаген. Проблемът е, че те не са свързани помежду си. Ако това стане и направим съвместен анализ на данните, информацията ще бъде много по-богата. А това ще бъде а, полезно, а, когато се опитваме да определим въздействието на климатичните промени а, върху заразните болести. Смятаме, че това е посока, в която трябва да се върви. Що се отнася до въпроса на господин Проди за инхалирането, да, прав сте. Това е един от начините за зараза. Другият начин е чрез мръсните ръце. Ето защо е необходимо тяхното измиване. В самолетите вентилационната система може много лесно да разпространява заразни болести, също така и в домове. Ваш въпросът, който повдигате е много важен. Благодаря ви, че го напомнихте. Що се отнася до затварянето на училища, това е въпрос, който се обсъжда много активно. Ние не препоръчваме активно затваряне на училищата. Пасивното затваряне обаче е един вариант. Ако половината от учителите или половината ученици се разболеят, училище трябва да се, закри... да се затвори. Тези мерки, когато се взима такива мерки, трябва да се а, съпоставят ползите с цената. Ако училището се затвори, децата трябва да си останат в трябва да си останат у дома. Това означава, че родителите трябва да останат у дома. Ако родителите останат у дома, много от тях работят в здравния сектор и се, по този начин се съкръщават част от услугите, които се предоставят. Има някои предимства на тази мярка, когато пандемията достигне своята кулминация. Центърът за заболяване в Атланта реши да не предприема затваряне на училища. В Европа тази дискусия все още се води. все още не е взето окончателно решение, но ние не препоръчваме активно затваряне на училищата, освен ако няма научни данни, които да оправдават такава мярка. Децата могат да се заразят от вируса навсякъде, не само в училище. Вече отговорих на въпроса за координацията. Казах, че там нещата вървят много добре и всички ние можем да сме доволни от нея. Стратегията за ограничаване в Европейския съюз, е, мисля, че опитът, който сме натрупали е много положителен държавите членки сами решават колко да продължава етапа на ограничаване. Държавите членки са унези, които решават кога да преминат от етапа на ограничаване към етапа на смягчаване. Така че мога да кажа, че въпросът се обмисля много внимателно. Разбира се, ние сега осмисляме, анализираме опита от различните е, етапи на пандемията. Опит, който ще бъде полезен за следващите поколения. Що се отнася до незаконната иммиграция, тази тема беше обсъдена по време на португалското председателство то възложен Европейския център да анализира въпроса. Подготвихме документ за въздействието на незаконната иммиграция върху заразните болести, като например туберкулозата. Този документ ще се разшири, ще обхване и други заболявания и ще бъде публикуван на уебсайта, така че определено обръщаме внимание на този въпрос на колегата от Швеция. Искам да кажа, че клиничните изпитания все още продължават за ваксината. От тяхното приключване ще зависят много неща. Според има признаци, че те ще приключат в края на септември, началото на октомври. След това ще започне много бърз процес на, лиценз, на лицензиране и издаване разрешително от Европейската агенция за лекарствата. Ако изпитанията преминат добре и на време, ако ускореният подход приключи бързо и ако данните от клиничните изписания са убедителни в полза на лицензирането, в края на октомври ще започнат да излизат първите пратки. И това, което казва шведското правителство, съответства на този график. Разбира се, на първи етап няма да могат да бъдат обхванати всички, тъй като производството ще отнеме време. Но ако всичко върви по график към края на октомври, първите партиди от ваксината би трябвало да се предлагат на пазара. Не, не за рисковите групи. За рисковите групи, доколкото аз знам, клиничните изпитания ще започнат в последствие за бременните жени и за децата. Благодаря ви за вашите отговори. Това беше много важно за нас. Виждаме колко е важно да съществува този център и да си сътрудничи с нас. Ние ще се постараем да решиме кой ще представлява от нас е, в е, менеджмент борда, нашата комисия. Закривам заседанието, като благодаря на преводачите. 9 часа са координаторите, но 10.30 продължаваме в този състав работа.